отговарят по измененията. Но така както е предвидено по дневния ред, ще пристъпим към въпроси спрямо съвета относно демокрацията. Давам думата на госпожа Отела. Благодаря, госпожо председател. Радвам се да видя, че по време на шведското председателство Швеция направи демокрацията във външните отношения един от своите приоритети. Като представител на Комисията по човешките права, смея да твърдя, че е, човешките права и демокрацията вървят заедно. И е, такова е мнението и според различните дефиниции, които са дадени. Например, ООН е през 2005 година включи в своята дефиниция за демокрацията доста голям списък, засягащ различните плуралистични режими, включително и елементи като свобода на пресата и други. С тази дефиниция се вижда, че демокрацията и човешките права вървят ръка за ръка но ние имаме също голям набор от средства, от инструменти, с които да насърчаваме развитието на демокрацията. Било то чрез а, засилване на сигурността, било чрез борба срещу различните заплахи. Между, от, между тези елементи е, разбира се, наблюдението на изборите. Но ние трябва да размислим също и по това колко можем евентуално да направим някакви мерки, които да имат негативни резултати. И тук задавам въпрос. Подготвя се съвет относно забраната да се изнасят оръжие към Узбекистан. Това мисля че е много важна тема. Узбекистан определено не е отговорил и не е отвърнал нашите критерии, а именно да се изготви подробен доклад, свързан с трагичните събития в Авиджан. А също така бих желал да имам мнението, да получа мнението на министъра тук относно това как държавите от Европейския съюз желаят евентуално да приложат тази забрана за износ на оръжия. Нека да кажа, че демокрацията все пак не е износен продукт, а ние просто трябва да приложим повече дипломатически е, преговори. Демокрацията се развива и се вкоренява в една страна чрез преговори. И в този случай, в конкретния случай, трябва също да наблегнем на връзките с Русия. Ние не можем да отречем диалога, не можем просто да зарежем нещата и да, да гледаме какво става в Русия. А що се отнася до външната политика на Европейския съюз, трябва да имаме повече средства и инструментите на демокрацията и за човешките права трябва да бъдат приоритет, защото поне за сега те все още са твърде слаби. Благодаря. А сега дам думата на госпожа Жули за две минути и половина. Мерси, мадам. Благодаря ви, госпожо председател, е, госпожо председател на съвета, господин комисар, Скъпи колеги, демокрацията и правата на човека са неразривно свързани. Спазването на правата на човека и на основните свободи в край на краищата са гаранция за демократичен режим. Именно поради това съвета на 19 май тази година посочи, че Европейски съюз е приел по-последователен подход спрямо демократичното управление. И неговите усилия до тогава се бяха оказали крайно недостатъчни. Конфликта между Палестина и Израел е категоричен пример за това. Е, мисията, която беше изпратена за наблюдение на изборите в Палестина през 2006 година, беше признала резултатите от е, тези избори, но Европейския съюз и държавите членки решиха да бойкотират правителството, произлязло от тези избори, както и правителството на национално единство, което имаше за цел да излезе от тази задънена улица. Къде е последователността и доверието в Европейския съюз при положение, че собствените му решения се противопоставят на принципите, които той повестява? Какво да кажат държавите членки от споразуменията в Бостън? Те просто са балансирани и тяхното спазване би било стъпка напред към мира. Именно е, тези надежди в момента се разрушават от великите сили. Те ги е, разрушават, е, защото им липсва мъжество и им липсва вярност към собствените им ценности. Не е достатъчно да се организират наблюдения на избори. Още повече, че в последствие не се признават резултатите от тези избори. Трябва да бъдем последователни с самите себе си. Съветът трябва бързо да приеме програма за действие в тази посока, заедно с изготвянето на истинска стратегия по правата на човека, които да бъдат задължителни на всички нива на Европейски съюз. Трябва ясно да се посочат кои приоритети са наши и да ги включим категорично в нашите инструменти за външна политика, права на човека и политика за развитие. По какъв начин ще организираме последващите си действия след наблюдение на избори, за да сме сигурни, че има политически плурализъм плурализъм и че гражданското общество наистина участва в живот на демокрацията. Е, как наблюдаваме изграждането на независима съдебна система и на прозрачни и отговорни пред гражданите институции? Мисля, че е, в нашата е, политика спрямо правата на човека цари едно артистично, един артистичен безпорядък. Ето защо ние трябва е, нашите основни ценности да бъдат взети много по-насериозно в международен план. Е, благодаря. Госпожа Остром има думата. Благодаря ви. Е, благодаря ви, госпожо председател, дами и господа членове на Европейския парламент. В духа на консенсус ние забелязваме, че бедността се определя по различни начини. Е, има недостиг на сигурност е, и на други неща. Развитието се спъва, ако няма свобода. Процесът спира при отсъствие на демокрация. Поради тази причина без мир не може да има демокрация и в двата случая е абсолютно задължително е, правата на човека да е, съществуват наистина, ние да настояваме за това и да се борим за това политиката и наличните средства да бъдат употребени за това. Благодаря на парламента за проявения от него интерес, за положените усилия и за поради факта, че от 7 години съм член на Комисията по външна политика на Европейския парламент, аз познавам подхода на парламента и всичко, което е направил за развитието на демокрацията във външните отношения на Европейския съюз. По шведското председателство бяха поети инициативи. Неколкократно сме могли да обсъждаме този въпрос. Е, но ние изхождаме от идеята, че изграждането на демокрация е задължение на Европейски съюз. Това е важно и в политиката му за сигурност и отбрана, но трябва да преминем на следващ етап е, всичко това трябва да се вписва в е, световно измерение чрез подхода на 27 държавни членки, ние трябва да изиграем решаваща роля в външните отношения, но тази роля има и символично измерение. Ние се надяваме е, напредъка, който ще се постигне във всяка държава членка, ще допринесе до световния напредък. Трябва да бъдем прагматични и действени. Ето защо трябва да координираме възможно най-добре целият инструментариум на Европейския съюз и особено правния инструментариум, за да могат е, да е, е, работят правилно институциите. Постигнали сме значителни резултати в изграждането и подкрепата на демокрацията в външните ни отношения. Това се развива в много страни чрез поразуменията от Котону в Централна и Източна Европа. Имаме и е, строга стратегия в областта на правата на човека като познаваме трудностите на трети страни, на развиващи се страни. Естествено, че можем да работим и по-добре. Е, чрез демокрацията се попълват празнини. Необходимо е усилията, които се правят в различните страни, ако се окажат недостатъчни, трябва да бъдат развивани паралелно и ако се окаже, че са недостатъчни, ние трябва да координираме усилията и да бдим за осъществяването на сътрудничество, което да бъде ефективно или чрез нови инструменти, или чрез нови средства. Ние трябва много по-добре да координираме усилията, за да укрепим демокрацията. Ние трябва е, конкретно да използваме европейски инструментариум в общата рамка, която е наша рамка. Успехите ни могат да ни насърчават и това показа присъствието ни в Западните Балкани. Там се убедихме как е, сътрудничеството между първия и третия стълб могат да доведат резултати, каква е ролята на отделните институции и поради тази причина ние трябва да бдим за това основите на демокрацията да бъдат е, твърди и трябва по най-добър начин да координираме различните инструменти. Очакват ни значителни предизвикателства. Трябва категорично да заявим, че има зони на смут и трябва да посочим, че чрез някои инструменти по някакъв начин ние можем да поставим условия за помощта, която оказваме. Когато говорим за условия за права на човека и мир, ние трябва да поставим някакви условия. Работни групи вече са започнали обмен на мнения и дискусия и възоснова на заключенията на съвета Чешкото председателство беше организирало конференция за демокрацията, изграждането и развитието на демокрацията. Има и демокрация и помощ, има и доклад по тази тема, за да се види по какъв начин е, ние сме възприяти като партньори в дискусията. Този процес вече води до нещо. Колкото до отговорността ни за развитието и за правата на човека, ние сме много по-близки помежду си. В този подход трябва да работим успоредно при близко сътрудничество. Това е добавена стойност към всичко това, което беше казано. Искам да допълня, че се надяваме на заседанието на съвета през ноември ще се даде зелена светлина и ще се постигне споразумение, е, за да може изграждането на демокрацията да стане нещо, което да бъде приоритет на общностно ниво. Става дума за диалог, за консултации и подкрепата към демокрацията, трябва да се артикулира около желанието да се даде ясно определение на понятието демокрация. Например, при подкрепата на избори по цял свят, ние заедно с парламента изпитваме тревоги и не трябва да се безпокоим само за самите избори и за наблюдение на изборите, но трябва да се посещават страните и след изборите, да, става, да се знае какво става там, какво става в период между е, два избора. Трябва да изискваме избраните да поемат своите задължения, да се напомня ролята на Европейския парламент, на останалите институции при развитието на демокрацията. Това по естествен път се вписва в дейността на Европейския парламент – това е, трябва да става чрез е, спазване на новите правила на играта, за да може самия Европейски съюз да става по-демократичен, и а парламента да бъде действен играч, на който можем да се доверим с неговия постоянен представител. По този начин ще попълним празнините, които все още съществуват между комисията и съвета за да може политиката да върви в една посока и да се оказва цялата необходима помощ за укрепване на демокрацията, за да може Европейски съюз да оказва истинско съдействие за изграждане на демокрацията по цял свят. Това е необходима и всъщност мисия на Европейския съюз, за да отговорим на въжделенията на гражданите, за да има хармонично социално развитие и Искам да изкажа специална благодарност на европейските депутати за всички положени от тях усилия и за дейността, която развивате, особено в областта на законодателството. Вашето присъствие в парламента, участието ви в е, мисии за наблюдение на избори са важен елемент е, от нашите усилия в помощ на демокрацията. Надявам се Европейския парламент да продължава да играе своята роля. Е, благодаря ви, госпожа Малмстром. Не виждам господин Салафранка в залата, така че ще дам думата на госпожа Декайзър от името на социалисти и демократи. Благодаря, госпожо Декайзер. Как всъщност да подкрепим тези народи? Ами като подсилим ролята на гражданското общество и се борим също така за да подсилим ролята на жените. Европа винаги се е борила, но все още има някои недостатъци. Това е много тежка и неблагодарна на моменти роля. А всъщност Нашите инструменти днес са като новородени. Те са многообещаващи, но те първо ще трябва да се занимаваме по-подробно с тях. И също така, нека да не забравяме, че имаме много ограничени бюджетни средства. С тях се финансират и различни наблюдателски мисии. Мисии, които успяха да се наложат през изминалите 10 на години но парламентът вече поиска повече средства за тази цел, а също така и повече контрол, но и също и повече политическа логика в осигуряването на техните чисто законодателни функции. И именно за това подкрепям казаното от госпожа Жоли. Трябва да подкрепим демокрацията и, да, и нейното подсилване. Демокрацията със сигурност струва повече, но струва по-малко спрямо войната. И именно за това нашите външни служби трябва да се занимават с този проблем. Благодаря. Merci Mr. is next for two minutes, please. Господин Георенс, има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Може ли да има демокрация без свобода? Не. Може ли да има свобода без право? Разбира се, че не. И така стигаме до понятието за правата на човека в рамките на този дебат. Буркина бе е отговорил на този въпрос последния начин. Той, за който живее в абсолютна бедност, няма свобода, тъй като няма избор. Бедността, следователно, е синоним на несвободата. И следователно има тясна връзка между свободата, демокрацията и правата на човек. И не е случайно, че в редица международно правни актове, като се започне с конвенцията Котоно, които уреждат връзките между Европейския съюз и третите страни, се включват клаузи за правата на човек. Утвърждаването на демокрацията повдига основни въпроси. И така можем да стигнем до извода, че демокрацията не е в основата на развитието, а твърде често е обратното. Тя е резултат от развитието. Партньорските отношения между Европейския съюз и третите страни не могат да избегнат е, този очевиден факт. Днес е, има редица държави, които са тръгнали по пътя на демократизацията и Европа може активно да съдейства на този процес чрез е, стратегия, включваща борбата с бедността, кодифицирането на правата на човека, подкрепата на основните демократични принципи и правовата държава. Независимо от всички критични бележки, които аз поделям, които могат да бъдат насочени срещу до сега водената политика, но до сега тя във всеки случай е доказала своята ефикасност и би следвало да ни води в бъдещите ни усилия. Благодаря ви за вниманието. Ричард Хауит е следващия оратор за една минута. Благодаря, господин председател. Демократизацията е мирен процес на политическа промяна и управление на властта в обществото. Подкрепата за демокрацията е в основата на нашите външнополитически цели за предотвратяване на конфликтите и намаляване на бедността. Ето защо аз подкрепям призива, призива за европейски консенсус за демократизация и поздравявам шведското председателство за неговата инициатива. Господин председател, аз съм убеден, че демократизацията трябва да присъства във всички области на политиката на Европейския съюз по отношение на третите страни и аз категорично протестирам срещу е, позицията на консерваторите, които се противопоставят на десета точка от внесената резолюция. Ние не можем да подхождаме опортунистично към демокрацията и развитие. И най-сетне демокрацията е много повече от избори. Демокрацията се свързва с изграждането на плуралистично гражданско общество. Ето защо Европейски съюз следва да финансира неправителствени организации, да е, обезпечава включването в обществения живот на е, хората с неравностойно положение, да насърчава свободата на сдружаване, да подкрепя политическите партии. С други думи, става въпрос за един граждански, а не военен подем, който следва да бъде подкрепен. Спонтанни изказвания, казва председателя госпожа Кени. Желая думата я получава. Господин председател, госпожо комисар, уважаеми госпожи и господа, Бих искала да разгледам въпроса за изграждането на демокрацията по отношение на нашите източни съседи. През последните години сме свидетели на стагнация, в някои случаи и на отстъпления от достигнатите демократични стандарти в тези страни. Най-вече в това отношение Грузия и Молдова представят повод за загриженост. Гръбнака на всяка демократична политика, на едно добре, подчертавам, добре функциониращо гражданско общество, по същество липсва във всички наши източни съседи. Моите поздравления за Швеция, председателстваща Съюза по настоящен за инициативата и е, да бъде разработена политиката за партньорство на изток. Така ние ще приближим колкото се може повече до Европейския съюз на нашите източноевропейски европейски партньори. За сега не можем да кажем, че те имат достатъчно стимули от наша страна, за да тръгнат по пътя на болезнени реформи. Така че въпросът ми е такъв. Каква е позицията на съвета? Какво се готви? Имаме ли намерение да действаме по-активно, по-енергично? Така че демокрацията в тази част от света, както и в много други е, конфликтни зони е, на планетата, ще укрепне. Благодаря. Госпожа Хаотала с допълнителен въпрос. Имате думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да попитам госпожа Малмстром следното. Една от нашите слабости, според мен, като съюз, що се отнася до отстояването на правата на човека и демокрацията по света. Вероятно са две слабости, но така или иначе става въпрос за следното. Твърде често държавите членки си противоречат в своите цели. Да вземем военното ембарго срещу Узбекистан. Това е политическа мярка, по която държавите членки не са единодушни. Как бихме могли да въздействаме тогава? На второ място, Узбекистан е характерен пример за страна, която заявява, че ние, европейците, не можем да преподаваме уроци на другите в областта на демокрацията и правата на човека, понеже, видите ли, Европа има свои проблеми в това отношение. Ние сме склонни да посочваме с пръст другите, но далеч не винаги се стараем да подредим собствения си дом. И какво смятаме да направим, завършва ораторката. Благодаря. Някой друг в залата желая ли да се изкаже? Не виждам. В такъв случай ще помоля госпожа Малмстрам да отговори на всички зададени въпроси. Благодаря. Благодаря на всички депутати за работата им по тази тема. Съгласни сме трябва да засилваме демокрацията чрез външната политика на Европейския съюз. Днес, по време на економическата криза, е изключително важно да не забравяме тази своя задача, тази мисия. Знаем, че много от различни страни стратат в резултат на рецесията и оттам а, в този контекст демократичните институции са особено важни. За това трябва да се засилват принципите на демокрация, особено по време на криза. В тази посока инструментите на партньорството са важен инструмент. Трябва да работим енергично, тъй, защото през декември да успеем да изготвим този инструмент по, на заседанието на съвета. Той е много важен за страните отвъд нашите граници. За въпроса за Узбекистан. Въпросът е много сериозен. Положението с правата на човека е далеч от удовлетворяващото. Нужно е да се постигне единодушие в съвета, за да се въведат санкции, а то все още не е на лице. Ние работим за подобряване на положението по отношение на правата на човека в тази страна. За да се поеме твърд ангажимент е необходимо непрекъснато да се прави оценка на нашите отношения с Узбекистан и ситуацията в страната. Има и други начини трябва да, за да се постигне такова въздействие по по-целенасочен начин. Например, ембаргото а, върху търговията с оръжие, която има символично значение. Но, както казах, единодушието още не е на лице. А в отношенията ни с външните партньори има някои недостатъци. Ние виждаме, в много страни има сериозни пропуски и нарушения спрямо правата на човека. Накрая искам да благодаря за дебата и за прекрасната резолюция, внесена от Европейския парламент. Разгледах текста. Смятам, че текстът е отличен и той ще получи определено дължимото му се внимание от страна на председателството на Швеция. Благодаря. С това приключваме дебата по тази точка от дневния ред.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 И така преминаваме към следващата точка от дневния ред. Въпроси към комисията.